Мисля, че можем да започнем. Позволете да открия следобедното ни заседание, дами и господа. Предлагам да слеем точки 11 и 12, т.е. Е, изслушването по ролята на ОСП за създаване на работни места в сълскостопански райони, което ще бъде представено от господин Бернард Шуа от Френския институт за пространствено планиране и господин Тигани от университета в Gloucestershire. След това, след като бъде представена темата създаване на работни места в селските райони, ще помолим господин Агню да представи своя проектодоклад и ще проведем обща дискусия по двете теми, тъй като те са доста сходни. Всъщност е, те се свеждат до едно и също, един и същ проблем, който обаче се разглежда от различни е, гледни точки. И всъщност една и съща група експерти е, се занимаваха с тези два въпроса. Получили сте всички документи. Те са ви разпратени по е, електронна почта, след което ви изпратихме и е, хартиен е, разпечатка. И така, сега ще дам възможност на нашите експерти да ни въведат в темата. Предлагам да споделите с нас мислите си, анализа на проблема в рамките на 10 минути за всеки. Може би ви се струва твърде кратко времето, което отпускаме за изказване, но такава е, такъв е правилника. Благодаря много. Е, наистина, е, благодарни сме за поканата за нас е чест да е, говорим пред вас, да ви представим едно проучване, което е, проведахме в подкомисията за ролята на ОСП в създаване, за създаване на работни места. Аз се казвам Бен и съм от Австрийския институт за е, сълскованско развитие в Австрия. Моя колега от CCRA всъщност ще участва в тази презентация. Ще си поделим презентацията. Каква беше задачата ни, заданието ни? Някои от констатациите накратко и заключенията целта беше ще, ще представим заключенията максимално кратко избито, за да се вместим в регламента. Целта беше да, проведем, да направим анализ ролята и приноса на ОСП е, за създаване на работни места в е, селскостопанските райони в Европа, именно за да се помогне да подкрепим инициатива по собс... Е, доклада по собствена инициатива, за който ще чуем по-късно. Целта, паралелно с тази цел, ние се опитахме да потърсим какви са възможностите в ОСП за създаване на заетост и като се облегнахме на, на лични данни, е, чисти е, информативни данни, плюс съществуващата литература, е, установихме, че в регионите ОСП се оказа по-ефективна е, за създаване на работни места. Е, освен това, помислихме и по въпроса е, анализирахме въпроса е, как е, ОСП се отразява на заетостта и разликата между двата стълба, едно, първи и втори от ОСП. В относително кратко време се опитахме да съвместим констатации. Първо, като си разпределихме задачите. След това погледнахме на темата от три различни ъгъла. Първия беше да се запознаем с съществуващата литература. Колегата ще се спре на това. Второто беше да видим каква статистическа информация съществува и да направим съответния анализ на тази информация и да съчетаем това с ам, литературата, която съществува. И третата задача беше да включим е, различни е, анализи, прегледи на държавите членки и да видим какъв би бил регионалния ефект на, на е, тази политика. Сега ще е, дам думата на колегата. Нашата е, задача беше да направим един пълен преглед на съществуващата литература и да систематизираме е, така научния подход. Сканирахме цялата литература, отнасяща се до всички 28 държави членки от 92 насам. Резултатите се оказаха много разнообразни. Е, в смисъл е, такъв е, е, влиянието на ОСП върху заетостта се оценяваше положително или отрицателно в зависимост от няколко фактора първо голям разнобой между земеделските сектори, отрасли в различните държави членки, различните политически инструменти, които се използват в отделните държави членки и различната методология за получаване на тези числа. Макар, че беше трудно да, се, е, да получим едно е, е без е, е, еднопосочно и недвусмислено послание от тази литература, нашата констатация беше, че задачата на, на ОСП е по-скоро да, съз, да задържа положението, а не да не създава нови работни места. Тоест, да намали, е, да ограничи възможността за напускане на сектора от е, е, фермери. В и в, в случаите, когато има създаване на работни места, те не са особено устойчиви. Много от тях и, изчезват просто след изтичане на периода на финансиране това, тази констатация е още по-убедителна, когато след като разгледахме публикации, които правят прогноза за бъдещето на ОСП и оценка на бъдещето въздействие на ОСП, предвид процеса на либерализация, констатира, констатацията е, че това ще се отрази значително на е, семейния бизнес и е, външните работни, е, външната заетост. пътищата, по които ОСП действа, са по, по линия на приходите, на доходите, на капитала и на инвестициите и е, въздействието е различно в зависимост от е, вида ферма. При е, семейните стопанства основният е, е, канал е, е прихода, ихода, е, дохода. Е, там е, той е, по този начин може да се намалят е, е, стимулите за напускане на сектора но пък е, е, това трябва да е и стимул за е, интензификация на производство, повече новаторство, което да засили производителността на труда което обаче е, на свой ред пък води до, по, е, до е, по-малко необходимост от работна сила. Е, сега, какво ни казва литературата? Програмите за селскоманско развитие, които се оказват по-ефективни, е, са тези, които са свързани с, с определена цел например, определен брой работни места, които се създават. Но трябва да имаме предвид, че тези програми са предназначени за създаване на нови работ... възможности за заетост в селските райони, така че фермерите е, фермите могат да решат да преминат е, в е, друг отрасъл, туризъм или селски туризъм или хотелиерство. И накрая литературата всъщност разглежда различните видове реформи на ОСП. Най-така важна се оказва и най-много материал има върху реформата от 2003. Един от основните аспекти на, тази, на това, това проучване е, за 2003 е разделянето, е, което от е, доходите от резултатите. Т.е. когато фермерите получават подпомагане, независимост от количеството продукция, която те генерират, получават и по-малко стимул ли за работа на полето. Това допълнително време, с което разполагат, понякога се използва за да добавят към прихода си в, от, с работа в други е, отрасли извън фермерството. И сега колегата ще продължи. И така сега статистически анализ. Опитахме се да свържем въпросите с... Е, да огледаме въпроса на ОСП и създаване на работни места от, от различен ъгъл. Е, анализирахме е, каква е ролята на ОСП. От една страна това е резултата не изненадва никого. По принцип разходите за ОСП се увеличават в годините от 2000-2014, като последните няколко години се, се получава едно изравняване и е, значително увеличаване на финансирането, виждате колоните в зелено, в сравнение с е, прякото, праките помощи. Е, това също е очевидно за всички. Е, след което се опитахме да анализираме различните връзки, взаимовръзки или съотношението между вход, факторите на входа и на изхода в селското стопанство, е, капиталовложения и е, резултати е, инвестиции е, на единица селско-стопанска земя, вселено на, на лявата е, графика, виждате е, класическите селскостопански държави, като Италия, Франция, Германия, все още са водещи. Е, с включително и Гърция, новите държави членки от източна Европа е, така наваксват и се изравняват. Е, малко заблуждава тази е, картина, тъй като тя представя е, целия, е, цялостните инвестиции на хектар от 2007 е, до 2013, много от държавите членки не влизат в тази сметка, така че резултата ще е различен в този интервал за европейските страни. Интересно е да се види тук сравнението между този фактор на инвестиции и резултати, като последствията се, се измерват в същия период, 7 до 13, по отношение на работни единици тук в е, зоните с тъмно-червено, в тъмно-червено виждате е, намаляване на тези работни единици, е, процентно изражени в хектари. Зелените са, означават, че в Европа, в цяла Европа работната ръка, която взета в селстоманство, се е, намалява значително, особено в Италия и източноевропейските страни, а се увеличава е, в е, Унгария, Харватия и други изолирани райони на Шотландия, Ирландия и Португалия, което означава, че от една страна е, става по-ефективно, е, от друга страна това означава е, намаляване на е, работната ръка заета в е, стопанство. От другата, това е другата страна на медала. Същевременно, колкото до е, заетост, когато говорим за заетост, е, и това се съдържа в доклада, същата картина е, се явява, което означава, че заетостта в е, цяла Европа в селското стопанство на практика пада между 8 и 14. Единствените изключения са Португалия, България, Литва, Словения, Харватия, Латвия, Полша, Гърция и Румъния като Румъния е по-особен случай сам за себе си. Там увеличението е на заедостта в селско е близо 20%, обратно на общата тенденция. Другата картина, която искаме да представим е връзката между инвестиции и резултати в ляво, червено, виждате е, на входа е, натрупванията в различните стълбове на ОСП. В тъмно-червено са преките плащания, по-бледо-червеното са плащания за скопанско развитие. Най- е, големите бенефициенти в Европа са Германия, Франция, Испания и Гърция, както и Обединеното кралство. А през последните години Полша ги настига. Това са комулните е, суми. Това са всъщност най-силните сълскомански държави в Европа. Е, в е, дясно долу виждате какъв е резултата. Забележително. Това, което е интересно е, че оранжевите колони, стълбове, които ви дават статистическия тоталния резултат от селското стопанство, на практика е, има увеличение в цяла Европа, независимо от е, е финансирането. От друга страна, зелените стълбчета показват, че е, броя стопанства и това, е, което е вложено в е, селското стопанство. Насякъде виждате, че е, тенденцията е на за спад, имаме увели... намаляване на броя на стопанствата и увеличаване на техния размер. Но в крайна сметка тенденцията е към е, спад в селското стопанство. Това е така една е, кратка снимка на статистически анализ. Имахме и конкретни проучвания от е, държавите членки. Няма да ги представям подробно. Важно е да се изтъкне онова, което каза Мауро. Е, конкретните примери от действителността потвърждават написаното в учебниците. Тоест, ОСП не създава заетост, а поддържа заетостта. Даже в някои случаи се разглежда като отрицателен фактор. Това означава, че заетостта се разглежда като отрицателно повлияна от стълб поради тенденции за разделяне и по-силна пазарна ориентация, която пък е довела до по-голяма ефикасност. В същото време има и намаляване на, на заетостта. От друга страна, както вече казах, в прегледа Програмите за развитие на селски райони се разглеждат като политики за създаване на работни места. Това обаче не въжи толкова за сърското стопанство, а за другите отрасли, особено в веригата на създаване на стойност в държавите членки. Конкретните примери и проучвания от държавите показват, че е на лице ясна тенденция в държавите членки и тя е следната – там, където има методи на производство, които са ориентирани към економиката и селско стопанство, което е ориентирано към пазара, например градинарството в Испания или производството на зеленчуци или в Ирландия в сектора на млякото. В тези подотрасли и държави ОСП по-скоро пречи. Тя пречи на използването на пълния пазарен потенциал, който съществува. От друга страна, има още една тенденция за тези силно конкурентоспособни продукти, млечни продукти, плодове, зеленчуци. Е, тази тенденция е следната. Хората се отказват е, от е, заетостта в тези отрасли, тогава когато условията за, за производство не са благоприятни. Какви са заключенията? Първото заключение. В резултат на, на всичко, което разгледахме. Какъв е цялостният нетен ефект или въздействие на ОСП в създаването на заетост в сълското стопанство в различните подотрасли? Реформата на ОСП и разделянето най-вече са имали отрицателно въздействие върху заетостта, а втория стълб може да се разглежда като успешен пример за създаване на нови работни места, но както вече казах, не в селското стопанство, а в другите отрасли, които са свързани с селското стопанство, като туризма, обработката на храни и така нататък. Второто заключение, което правим, капацитета на ОСП да намали заетостта извън стопанството. Тук и литературния преглед и конкретните случаи показват, че първия стълб в най-добрия случай запазва работните места, но не ги създава. И има фактори, които пречат на изтичането на работна ръка от селското стопанство до известна степен. Това обаче не спира структурните промени, които описах, е, що се отнася до увеличаването на размера на стопанството и намаляването на работната сила на хектар. От друга страна, втория стълб е насочен определено към създаването на работни места извън стопанството и тук виждаме една тенденция на диверсификация. Това е силата на втория стълб. Накрая, заключенията, които правим във връзка с географското разпределение. Кои държави членки и региони по-ефикасно са създавали работни места поради приноса на ОСП, тук няма възможност да се даде ясен отговор. От една страна е много трудно да се получат точни данни. Всичко, което разгледахме, е откъслично като, като информация и по отношение на литературата, и по отношение на конкретните примери от действителността. Много е трудно да се каже, например, в регионален план какво е направил първия стълб за създаването на работните места. Определено можем да кажем, че от една страна няма информация за първия стълб, а по втория стълб това е случая, който можем да определим като така наречената котка на Шрёдингер. Тоест, трябва да се измери въздействието, да има конкретен мониторинг но едва след като отворите котията, може да разберете дали котката е жива или не. Това имам предвид. И накрая, какви са прогнозите за създаването на работни места? Можем да кажем, че заетостта в селското стопанство ще намале поради либерализацията, поради прехвърлянето на средства е, от е, първия стълб към втория. Това прехвърляне, между другото, може да компенсира загубата на работни места и може в крайна сметка да създаде едно равновесие в областта на развитието на селските райони. Благодаря. Много благодаря. Дойде време да дадем думата на докладчика. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на експерта за представянето на проучването. В общата селско-стопанска политика за пръв път е свидетел на подобно начинание, е, съчетаване и сравнение между общата селско-стопанска политика и е, заетостта тези проучвания очевидни, очевидно са били съпътствани от трудности, защото проучването съпътстваше изготвянето на доклада по време и беше трудно едновременно ние да ползваме резултатите от проучването, а и проучването да се информира от това, което ние научихме във връзка с доклада. Всъщност, е, създаването на работни места не е основна причина за създаването на общата селско-стопанска политика през 50-те години. Е, това не е приоритет през този период. Днес обаче, като се има предвид колко е тежко положението с заедостта, ние не можем да не си поставим въпроса за възможно най-доброто оползотворяване на над 30% от средствата, които се изразходват от европейския бюджет, а именно тези за общата селско-стопанска политика. И за това Председателят е, Юнкер, е, председател на сегашната Европейска комисия, поставя заетостта като основен приоритет на своята комисия. Необходимо е, е да анализираме следователно общата селскостопанска политика, светлината на заетостта и това може да доведе до нейното преработване. Трябва да направим политически избор и сме длъжни да го направим. Днес общата селскостопанска политика се доминира от производителен интензивен модел от по-голямо отваряне към международните пазари, а това не служи на заетостта в селските райони. през 90-те години се стигна до едно сближаване между земеделие и пазар, така се стигна до нестабилност на цените и нестабилност не само за приходите, но и за инвестициите, нестабилност и на работните места. Именно в този контекст, както и вие казахте, ще се разположи докладът. Ще има две части. Тук в тази комисия проведохме един първи обмен на мнение вече. Първата част на доклада ще анализира общата сълскостопанска политика на фона на нейната уредба, действащите инструменти за нея. А втората част на доклада е, има амбицията да очертае някои перспективи за заетостта за бъдещи, в земеделието в е, бъдещия период. Е, ние имаме, разбира се, своите ограничения. Не трябваше предложения текст да надхвърля 7000 а, знака, а, но трябва да ви кажа, че не трябва това да ни притеснява чрез изменения да подхранваме темата и да обогатяваме доклада. И така, първата част на доклада. Тя е посветена на сегашната обща сълско-стопанска политика. Е, тук се правят е, е, две препоръки. Първо, трябва да се разшири подкрепата за започване на земеделска дейност и за насочване на младите хора към селското стопанство. Но и вие казахте това, трябва всички държави членки да, бидат, да бъдат стимулирани да използват помощите за млади земеделци, които са налични по втория стъп, защото не всички държави членки ползват еднакво ефикасно тези възможности, за да помогнат на младото поколение земеделци. Би трябвало Държавите членки също така още по-добре да използват механизма на преките плащания. Това се казва в доклада. По този начин ще се изпълнят изискванията за разделяне на които съществуват в общата селско-стопанска политика, това ще помогне да не се ликвидират някои селско-стопански дейности. На следващо място озеленяването. То трябва да бъде прилагано по-гъвкаво, не толкова административно, за да стимулира най-добрите практики е, в земеделието, е, които са разработени от самите земеделци. Необходимо е най-добре да използваме съществуващите инструменти за периоди на криза. И е, тук трябва да мобилизираме целият инструментариум, с който разполагаме. Защото е, е, използването само на един инструмент никога не може да ни доведе 100% до желания резултата. Ние трябва да настояваме на замеделието с високо качество. Е, и трябва замеделието винаги да бъде свързано, е, да има много тясна връзка с местните специфики, т.е създаването на органично чисти стопанства и други подобни модели може много да помогне в отделни райони. Трябва да се стремим и като към туризъм, към възобновяеми енергийни източници. Всичко това може да бъде поставено в много тясна връзка с екологосообразното земеделие. Също така и оперативните програми по втория стълб трябва да бъдат канализирани към създаването на работни места, защото понякога, понякога а, не, не се изследва достатъчно добре връзките и така не се стига до пълноценно създаване на работни места. Всички виждаме, че инициативата Лидер е много важен фактор за е, постигането на синергия на определени територии, трябва да се създават териториални проекти, проекти с териториална насоченост. И е редно подходът ни да бъде мултидисциплинарен. Защото е, териториите изпитват определени трудности и трябва да се изхожда от тези трудности, когато се разработват проектите и тези проекти се финансират. Е, сега, ускорявам темпото. Във втората част на доклада за след 2020 година задължително трябва да запазим, според моите препоръки, е, подкрепата за общата селско-стопанска политика. Това изисква а, определено отношение към бюджета. Значи, трябва да запазим подкрепата за общата селско-стопанска политика и за развитието на регионите. но а, това трябва да става светлината на общественото мнение – Всъщност така ще се стигне до възникването на един нов социален договор между европейското земеделие и европейското гражданство. Създаването на работни места ще има важно място в него регионализираните работни места са нашето бъдеще и съответно натам трябва да се насочи развитието на селското стопанство. Това засяга структурата на стопанствата, но и начините на производство. Е, утре трябва да произвеждаме не само повече, но и по-добре, да, да произвеждаме устойчиво. Следователно е необходима промяна на парадигмата. Устойчивостта изисква ново развитие, което съчетава економически и екологични и социални резултати. В никакъв случай работните места не могат да бъдат подценявани. Трябва да бъдем конкурентни ни, но следва да знаем какво означава конкурентен или конкурентоспособен. Мисля, че нюансите в тази дума са много. Е, необходимо е да се а, е, отговори на предизвикателствата в екологичната сфера и а, е, на изискванията и рисковете, свързани с човешкото здраве. Така творчески може да се допринесе за устойчивостта, да се е, подкрепят е, системите е, регионални, регионално базирани на висококачествено производство на храни, като същевременно се открива път за новаторството при създаването на хранителни и нехранителни стоки и предоставянето на услуги извън продоволствената слога. Трябва действително да преосмислим регулирането, управлението, включително управлението на кризите – не трябва да се подаваме на летливостта на цените. Трябва малко повече, смятам, че това ни очаква в бъдеще, да обмислим а, разделянето а, и също така до каква степен то е свързано с, с цикличните и антициклични процеси в земеделието. Създаването на механизми като лидер показва, че може да се работи много ефикасно и е необходимо тези многоформени подходи, много функционални подходи да бъдат възприяти от всички държави членки. Необходимо е също така да стимулираме формите на колективно земеделие. Императив днес е да запазим екологичното качество на нашите земеделски райони. И не бива да изхождаме от догматичен подход. Следва да преосмислим самата структура на двата стълба, ако това е необходимо. Мисля, че имаме нужда от обща, истински обща селско-стопанска политика – но и от истинска общностна политика на развитие на селските райони. Това може да стане успоредно със съществуването на общата селско-стопанска политика. Благодаря. Благодаря ви за тази толкова подробна презентация. Уважаеми госпожи и господа, разбирам, че всички, които искат да се изкажат, вече са направили заявка. Трябва обаче да си помисля колко време да отпусна на всеки един от вас. Бих предложил по две минути за докладчиците в сянка, две минути за координаторите и една минута за останалите колеги. Може би ще трябва да намалим допълнително времето за изказване. Първо докладчика в сянка господин Калиновски, той е от НП. Благодаря, господин председател. Няколко бележки с общ характер към проекта, плюс няколко по-специфични неща. На първо място ОСП с втория изтълб няма да може да реши проблема с заедостта в селските райони, защото селското стопанство е само една малка част от дейността в селските райони. Przepraszam. E, do końca. E, na przykład w Polsce 50%. Нека да продължа. Знаем, че 50% от населението на селските райони е готово да го напусне. Не повече от 20% от населението в селските райони обаче работи в селското стопанство. На второ място трябва да видим въздействието на ОСП, въздействието върху климата, върху околната среда. Знаете, че те са много по-важни сега. Има някакъв проблем с превода. Nothing, nothing.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 Мога ли да започна? Сега. Още не, очевидно казва председателя. Да повторя ли онова, което вече казах? Не, казва председателя. we can start. Можем да започнем. Ще продължа от третата си бележка. В този документ трябва да говорим за тежкото положение на селско-стопанските пазари, както и за предизвикателствата пред селското стопанство. За какво говоря? Преговорите с Меркосур и САЩ по ТПТИ, както и преговорите с Украина и Австралия. Мисля, че някои от нашите изисквания за намаляването на емисиите на амоняк, например, са твърде амбициозни. Тук се създават големи проблеми за земеделието, особено по отношение на създаването на работни места в селските райони. Следва да се подчертае въздействието и върху веригата на храните и позицията на фермерите в тази верига. Тя следва да се укрепи. На следващо място, мисля, че трябва да говорим по-подробно по точка 20 от проекта на текст, там където се говори за социалните условия на труд на селскостопанските работници. Освен това, мисля, че е добре да помислим дали не трябва да се откажем от настоящите тенденции да се ренационализира ОСП. И последната ми бележка, пак във връзка с текста, от една страна европейския модел на селско стопанство трябва да бъде укрепен, тъй като има гаранции в договорите, според които нашите фермери трябва да имат достатъчно приходи. От друга страна обаче се отказваме от пазарната регулация и отваряме своите пазари все повече и повече за внос от целия свят. Много е трудно да решим кое от двете. Или имаме европейски модел и европейски регулации, или свободен пазар. Трябва да решите кое от двете. Благодаря. Госпожа Мелер за две минути. Благодаря. Искам да благодаря и на двамата докладчици и на онези, които изготвиха проучването. Вие нямате поглед върху всички 28 държави членки. Щеше да бъде много по-добре да получим конкретна информация за отделните държави и да имаме повече данни. Абсолютно нужно е да подкрепим е, засилването на заетостта е, в тази област. Е, сега дери, е, доклада има за цел да покаже как е, може с ОСП да създадат допълнителни работни места. Е, на практика. Сега имаме ОСП с двете модела, на двата стълба. По първата и първия стълб и се гарантирани определен брой работни места. Мисля, че много по-интензивно да видим как на практика ще създаваме работни места. Освен това, сега ми хрумна, ако водим, като водим обща дискусия по ОСП и поставяме под въпрос доста неща, например, поставяме ударението върху нов селсклански модел, за мен това е е, доста е, пресилено. Ясно е, че подобрения са необходими, е, освен, но трябва максимално да използваме възможности, които предлага ОСП и трябва да кажем ясно, че тази обща политика направи много и за районите с трудни климатични условия и също така за разделянето на производството от резултатите също допринесе много от ден точка на Германия, мога да го потвърдя. Господин Карти, благодаря господин председател. Мисля, че колегите вече споменах ключовите аспекти, които следва да се включат в доклада. Искам да благодаря на двамата експерти и на докладчика. Сърското стопанство само по себе си може и да не е най-големия работодател в регионите или в периферните региони, но то е двигателя зад местните економики. Без селско стопанство ще се загуби индустрията, ако можем така да наречем, в регионите. И ето защо тук трябва да има едно ниво на защита. ОСП трябва да се защити, преките плащания на фермерите трябва да се защитят и е добре да погледнем ако сме съгласни по тези два аспекта, как да стане и разпределението на плащанията. За мен е ясно, че що се отнася до ползата за местните економики, в периферните райони заетостта в най-голяма степен зависи от селското стопанство. И тук плащанията по ОСП са ключови, а в много случаи фермерите получават най-низкото заплащане. Най-малка част от, от средствата. Аз а, съм за запазване на ОСП и запазване на бюджета по първия стълб. От друга страна обаче трябва да има систематично преразпределение на, на, на средствата и трябва да видим как се разпределят самите средства не само до самите фермери, но и до регионите. Аз съм съгласен с току-що изказалата се. Трябва да видим и е, въздействието на международните споразумения върху нашите райони. ТПТИ, споразумението с Меркосур и така нататък. Тези споразумения могат да имат разрушително въздействие е, върху нашите региони и да обесмислят инвестициите, направени през последните години. Господин Ропе, две минути. Благодаря, господин председател. Трябва да намерим отговор на един много важен въпрос как ще изглежда Европа на утрешния ден. И когато правим това, трябва да говорим за работни места, за заетост и за това как да запазим съществуващите работни места. Защото ако продължаваме да забравяме колко е, жизнеспособни са работните места на днешния ден, и, и, и изгубим от погледа си тяхната устойчивост, а в крайна сметка ще загубим. Мисля, че ОСП трябва на първо място да осигури достатъчно доходи за онези, които живеят а, и работят в провинцията. Ето защо трябва да преосмислим помощта, която получават фермерите. Трябва да подкрепим онези, които живеят и работят на село. Не само големите собственици на земя, няколко думи искам да кажа и за системата на плащанията. Знаем, че има големи разлики в държавите членки, що се отнася до помощта, която се отпуска. Мисля, че ние трябва да приравним плащанията или поне да се опитаме. Фермерите нямат достатъчно средства, младите хора напускат провинцията и това от друга страна води до много социални проблеми. И социалните проблеми са концентрирани не само в страната по происход на мигрантите, но и в страните, където те отиват. Нещата са навързани и трябва да работим за съвместното им решаване. Още един важен коментар, който искам да направя. Мисля, че регионалните и местните власти трябва да играят по-голяма роля, що се отнася до използването на втория стълб. Мисля, че ако има по-голяма гъвкавост, ще използваме и средствата по по-добър начин. Благодаря, господин председател. Мисля, че трябва да се работи върху отражението на политиката за заетост в селското стопанство. Аз съм скандализиран от приложението и от твърденията на един от експертите, който твърди, че чрез общата селско-стопанска политика ще запазим заетостта в земеделието. Вие сте лъжец, господине всъщност с 30 31% е, от населението на Франция преди 50 години бяха земеделци, сега само 4%. Това не е характерно за никой друг сектор. Шапка ви свалям. Просто как можахте така да обърнете фактите? Също така 60% от е, стопанствата във Франция с площ под 20 хектара са изчезнали от 60-те години до днес. Тоест, общата селско-стопанска политика има ужасно отражение. Тя, между другото, е предпоставка за опустиняването на нашите страни. Ние трябва да излезем от тази обща селско-стопанска политика, която разрушава селското стопанство. Смятам, че трябва да се обърне внимание на следните въпроси. Първо, суверенитет на държавите. Второ, малки и средни стопанства, разпространение на местни продукти, защита на малките е, структури е, и е, биопроизводство. Трябва да се създадат е, супермаркети на производство. Това може да е много интересен модел. И също така трябва а, да а, питаме а, какво ще правят тези земеделци, които вече не могат да работят с земеделие. Трябва да им предложим альтернативно занятие. Готови ли сте да тръгнете по този път на търсене на альтернативи или това ще бъде поредният дебат без никакви конкретни резултати? Пани Пушля, Лазон, би Господин Лазо, мисля, че се налага да зададем въпроса Какво щеше да стане с нашите земеделски райони, ако общата селско-стопанска политика не съществуваше? Може би не трябва да преувеличаваме и не трябва да сипем обвинения а, е, срещу нашите специалисти, защото това, което е станало в селото, е наша грешка, а не тяхна. Господин Агнио, през целия си живот е, непрекъснато съм свидетел а, е, на а, изхвърлянето на работна ръка от земеделието комбайните, сеялките изместват работната ръка. Сега използването на хербициди все повече води до освобождаване на работници, защото не се налага да се плеви на ръка. Може би и в други страни, както и в моята, ще успеем да се задържим, но спад на работната заетост ще има. Има няколко изключения. Органично чистото земеделие. Там е необходим повече ръчен труд, обаче е, тук е, всичко зависи от поръчките. Има обаче начини да се увеличи заедостта в е, селските райони, като се повиши е, качеството на продуктите, е, като може да се продава мляко, масло, произведени направо в стопанството, като се разширява туризма. Ако искаме да използваме обществени средства за тези цели, искам да предложа е, парите да се насочват във връзка с изискванията за здравето. Смятам, че по този начин можем да запазим е, част от работните места и част от населението в нашите селски райони, без да правим е, неща, които са изкуствени и неприсъщи. Ешли będą chcieli w taki sposób pracować. Да, разбира се. Ако хората искат да работят по този начин, можем да ги подпомогнем. Господин Никълсън, благодаря, господин председател. Говоря от името на докладчика в е, Сянка е, Джуди Гърлинг, която е, в момента има ангажимент в Комисията по околна среда. Благодаря за изказванията. Напълно подкрепям това, че трябва замеделието да бъде свързано с плана Юнкер и неговия приоритет в економиката, а именно създаване на устойчиви работни места. Трябва да се стремим към това докладът ни да е целенасочен и да излъчва ясно послание за създаване на работни места не само в земеделието и в хранително-вкусовата промишленост, а, като не се акцентира излишно върху стълб едно. Също така трябва да обхванем развитието на селските райони и е, голямото разнообразие между нашите селски стопанства. Защото тези фактори са съществена предпоставка за устойчивостта на земеделието и имат потенциал за разкриване на работни места. Ще формулираме и изменения е, отбелязвам, че е, според доклада в стълб 2 не може да се създадат работни места, ако не се мисли за мерките по стълб 1 държавите членки би трябвало да е, отчитат различията и спецификите в е, своето земеделие и е, очаквам в доклада да поговорим за така наречената премия за селските райони. Е, трябва да се помисли също и за това колко струва да се установите в селски райони да започнете работа като земеделец. Необходимо е да обсъдим финансирането на стълб 2 по многогодишната финансова рамка. Трябва да се изхожда от обективни критерии за тази цел. И това само ще ни доведе до създаването на устойчиви работни места. Вие всъщност се изказват вие също се изказахте от името на докладчик Сянка. Давам думата сега на господин Дорфман. Е, ами- Благодаря, господин председател. Имам въпрос към нашите експерти. Ако се губят работни места в селското стопанство, има е, две причини. Или по-ефективно става интензивност е, земеделието, е, или има друга причина. Но аз е, вие така по един елегантен начин казахте друго всъщност. Е, казахте, че нашата обща славянска политика прави така, че е, е, земесобствениците ползват първия стълб но а, използват всъщност премията по първи стълб и добавят към приходите си е, с е, несълсохоманска дейност. Имате ли отговор на този въпрос? Къде потъва, къде се губи е, тази, е, ефективност? къде се отклонява? И е, втори въпрос. Ако гледаме първия стълб, е, тук става е, дума за плащане на хектар. Е, различни са тези суми в различните региони. И е, ОСП е ефективно там, където първия стълб е по-висок. Е, там е и по-малко е, процента съкръщаване на работни места. Значи, по-скоро това зависи от е, съответните държави, а, и, а не от а, е, е, ОСП. Какъв е, е отговора ви на, на този въпрос? Благодаря. Благодаря, господин председател, казва господин Бранен. Мисля, че основното е да се отговори на въпроса Кое е по-важно? Е, работните места в земеделието или работните места в селските райони? Аз отдавам предпочитание на второто, тъй като е, в селските райони работните места се увеличават, е, докато земеделските работни места са в опадък. Трябва също така да мислим и за дърводобива и за горското дело. Второ, трябва да мислим за новата реалност. Сега има свободно навлизане на пазара в земеделието и от тук се ограничава ролята на политиците. Повтарям, ограничава се ролята на политиците. Вече имат роля замеделците, доставчиците и клиентите. Трето, ОСП трябва да се ограничи с времето и процентът от бюджета на Европейския съюз отделен за ОСП трябва все повече да спада. Затова няма да има връщане към субсидиите, към подпомагането на цените, е, към интервенцията на пазара и към обвързаната подкрепа. Трябва отново да мислим за необвързаните плащания. Трябва да прехвърлим мост над пропаста между производители и потребители. Какво искат потребителите от селските си райони, от своите производители? Това има значение. Господин Декастро. Благодаря, господин председател. Е, Благодаря, господин председател. Аз също ще присъединя своя глас на благодарност към е, нашите експерти за техните изказвания и към докладчика за неговия доклад. Всъщност не говорим за нищо ново. Замеделието все по-малко е необходим човешки труд. Разширява се използването на технологията, разширява се по този начин производителността и човешкият труд става все по-ненужен. Въпросът е как може общата селско-стопанска политика да помогне в този храбър нов свят, в този глобализиран свят? Как да се противопоставим на променливостта на цените, като изхождаме от потребността за продоволствена сигурност? Трябва по-добре, например, да се използват механизмите за управление на риска и да се обоздават пазарните сили. Погледнете какво направиха американците. Според мен те бяха много смели, тъй като пренасочиха средствата от прякото подпомагане към други системи, застрахователни системи и други подобни, чрез които сега косвено помагат земеделците, като ограничават риска за тях. Това позволява да се оказва ефикасна помощ при пазарните условия. Много бих се радвала, ако експертите ни вземат отношение към този аспект. Благодаря, господин Бежател. Сега, оглеждайки, виждам, че много колеги отсъстват при разглеждането на тази важна тема. Тук, от тук и връзката с нашите работни места, но сега благодаря на тези, които присъстват все пак. Темата за работните места в селските райони. Едно искам да кажа ясно. Преди всичко това е, е национална и регионална задача. Е, аз е, като кмет и представител на е, метния, провинциалния съвет. Трябва да кажа, че не имаме над 125 000 км граница с Чехия а, целенасочено по време на Третия райх са изоставени тези райони и а, това обяснява до някъде а, проблемите ни и днес. А, новите държави членки имат подобни проблеми. Последната статистика на за безработицата в Германия показва, че в моя район е всъщност безработицата е най ниск на второ място в цяла Германия 0,9%. Това е наистина от, от сравнително много най ниска възможно политика за процент незаетост. Благодаря, господин председател. Имам следната молба. В не трябва да бъдем прекалено взискателни към колегата и да искаме абсолютно всичко да натъпчем в този доклад, така да се каже. Би трябвало да се ограничим на съществените, върху съществените неща. И второ, към експертите ми е въпросът когато говорим за създаване на работни места, се намесват два фактора. Сигурни работни места преди всичко и второ да се създават работни места, от които има нужда защото има производства, които създават работни места, но всъщност е, те не са е, особено нужни. И второ, е, разделянето на прехите плащания. Тук мисля, че връзката на хектар някак си противоречи на логиката на цялата система. Благодаря. Съвсем накратко намаляване е, спада в е, заетостта или поддържане заетостта в селското стопанство. Мисля, че тук връзката трябва да се направи връзка с а, е, сигурността на хранителните а, продоволствените доставки. Две много важни неща във връзка с стабилността, стабилната заетост в селското стопанство. Първо, механизмите за подпомагане трябва да са обвързани с производството на хектар. За съжаление има държави членки, има предвид Румъния тук преди всичко, в които в определени е, сфери някои инвеститори само притежават земята, производството ги интересува. Те се интересуват само от субсидиите. Ето защо е важно да се направи връзка между субсидиите и производството. Е, интересно е да се чуе и е, мнение на, е, от Бавария, макар че наше, положението в е, нашата е, е, провинция не е сравнимо с е, други. В крайна сметка, важното е, е средствата, които наливаме в селско стопанство, да са оправдани и да създаваме и работни места. Но в последните години е, това не е, е, е така. Е, източно-германските предприятия, е, стопанства, е, където е, има по, разполага с по-големи площи, по-равните райони на Германия, там, е, разбира се, обвързаността е по-голяма с преките плащания но а, е, именно производството трябва да е критерий в случая. Е, интересно е и сравнението между традиционното и биоземеделието също. Тези критерии трябва да, да засегнем и да впишем в следващата реформирана ОСП, ако искаме да имаме добри резултати и да създадем работни места. Да, да, сега вие споменахте това, което става в Бавария преди 50 е, години. Е, общата селскостопанска политика има възможност за създаване на работни места, има потенциал в нея. Един от начините е че е, фермерите всъщност не задържат парите, които получават в своите джобове. Те ги изразходват. 150 000 евро, е, които получават, се изразходват на място и е, в е, Ирландия имаме доказателство за това. Много от тези средства много, в много случаи се, с тях се закупуват апартаменти по курорти и така нататък, но не се влагат в местните общини. И, а важно е тези пари да се харчат точно там. Добри е, един регион е, наблизо ще получи 11 милиона евро повече годишно, 400 евро за всяка жена, дете или мъж, е, които да се, похар... да се изразходват на място. Вместо това те се дават на, на крупни земеделци като и богаташи, които всъщност изразходват тези суми, за да си купуват частни самолети. Мнозина гладуват. Gracias, presidente. Yo voy a ser muy breve y me parece que si hablamos de empleo... Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратка. Когато говорим за работни места, трябва да говорим за преки косвени такива. Сегашната ОСП е, всъщност е, подкопава, е, разрушава е, унищожавал преките работни места. Говорим от много време за различните кризи, които е, засягат е, селско стопанство, как се затварят е, ферми, стопанства и боя се, че много малко работни места ще поддържаме, независимо от това колко инвестираме във втория, втория стълб. Ако, ако не можем да поддържаме е, значителен брой преки работни места в селско стопанство. Е, и това е тенденция, която наблюдаваме от няколко години. Ако не отворим очите си за този факт, ще продължим да вливаме пари, е, местата, работните места няма да се увеличават. В моята страна имаме много примери на затварящи се предприятия, е, закриване на работни места, поради това, че самите стопанства е, западат е, и никой не може да поддържа тези фирми, които се създават по втори стълб. Господа Шрайер. Вчера посветихме цял, целодневно заседание на кризата в селското стопанство. Тази сутрин говорихме за бюджета но си остава е, вярно, че е, фермерите е, са доволни от това, че получават средства от е, ОСП. Но е, е, директивата за околната среда, за рамка директива за водите също са важни и трябва да се вземат предвид. Но ако погледнем е, и помислим какви са е, резонните нужди на дребните фермери вместо да поддържат тези малки стопанства, вместо да се е, помамят от е, е крупния агрибизнес, тогава е, трябва да си кажем дали е, трябва да направим така, че да си струва да се работи в е, този отрасъл. Мисля, че това, което е, се опитваме да направим, което търсим, е, е проучвания, които почиват на конкретни факти, факти за отделни страни. А сега ще дам думата на експертите от комисията. От е, представители на комисията има думата за 5 минути. Благодаря, господин председател начините, по които ОСП може да подобри, да създаде работни места, са важни. Е, важно е да бъдат обсъдени, тъй като те са, е, съответстват на приоритетите на е, комисията Юнкер. За мен е удоволствие да участвам в тази дискусия. Доклада на господин Андре съвсем основателно посочва основната роля на ОСП е като основен инструмент в Европейския съюз за създаване на работни места в селскоманските райони. В е, е, близо 11 е, милиона ферми предоставят работа с 22 милиона хора в Европейския съюз. Това, съчетано с хран, хранителната индустрия и е, е, други услуги, всъщност този отрасъл е, гарантира близо 44 милиона работни места в Европейския съюз. Ние с, е, с голям интерес и слушахме вашата презентация, представянето на вашето проучване. В това проучване се говори за отрицателно въздействие върху заетостта след е, на реформираната ОСП. По е, първия стълб на ОСП сега средствата не са предоставени за създаване на работни места. Но това има положителен, но имат положителен ефект върху заетостта, както в селско стопанство, така и в други свързани с него отрасли. В селско стопанство няма стабилност за фермерите в контекста на ниските цени. Заедно с пазарни инструменти, които е, задействат в е, периоди на кризи, преките плащания има за цел да предотвратят загуби на работни места и е, производство. Сред те отговарят за 46%, е, те са 46% от е, доходите в е, семейните фирми между 10 и 15 година. Не трябва да пренебрегваме и ефекта домино върху други свързани с селско отрасли. Както казах вече, в хранителната промишленост има страшно много работни места, но има и други отраслите нагоре и надолу, като производство на механотехника, фуражи, е, биоекономиката, но нашия селскопански, е, други селскопански отрасли, като туризма, например, се ползват в огромна степен от е, пейзажите, които предоставят фермите. Тоест, ето тези запазването на тези ферми е от основно значение, е, защото е, по този начин се, се съхранява един диапазон от работни места. Е, първия стълб предоставя основа, върху която стъпват плащанията по втория стълб. И това ме навежда вече на въпроса за политиката за, селско, за развитие на селските райони. Разбира се, новаторството, интенсификацията са основни фактори. Те са свързани с услуги, свързани с знанието, с широколентовите и така нататък. Политиката за стопанско развитие насърчава подобрение в селското стопанство, но и косвено е стимул за предприятия, които са свързани с е, селското стопанство. И това също е, създава възможност за работни места. Както сочи и проучването, втория стълб от ОСП създава работни места, ако се подбере много точно ударението, къде да се постави ударението, а това могат да направят само държавите членки. Тук вече точното дефиниране целта е от решаващо значение за резултатите близо 160 милиарда а, са общите публични разходи в това отношение, без да се смятат постъплението от други инструменти. Очевидно има бюджетни ограничения и в момента ние полагаме усилия да насърчаваме финансови инструменти, за разширяване полето на действие. Заедно с инвестициите по инвестиционния план за Европа, ЕФСИ, инструмент Ефси, и е, съчетание с други европейски фондове. Според проучването може трябва да се избягва е, е трябва да се насърчава участието на държавите членки. То е отрешаващо значение в е, е, този е, случай. Една от ключовите черти на политиката за селскопанско развитие е здрава политика, е, насочена към определени общо прияти приоритети, които се определят според е, една а, е, оценка на нуждите на заинтересованите страни. Никога а, не сме имали по-целенасочена политика. Ще можем да покажем резултатите от политиката си в новия бюджет, а, при един бюджет, който а, поставя ударението в резултатите. с такива, е, цифр, е, с такива определени е, количествени цели, ние можем да покажем как всъщност нашите политики отговарят на нуждите на съответните, в съответните сектори. Важен фактор тук е и кръговата економика, и е, биопроизводството, защото това е начин да се е, създа, е, запазват работни места и да се постигнат целите за устойчивост. Благодаря. Благодаря ви за това, че спазихте отреденото ви време. Сега ще дам думата на нашите експерти по 5 минути на човек. Благодаря. Нека да обясня своето основно послание. От литературата, която прочетохме, останахме с впечатлението, че не е задължително да се създават повече работни места. Това беше обект на критика от ваша страна. Всъщност точно обратното е. Знаем, че навсякъде в Европа, не само във Франция, е на лице процес на концентрация. Това е факт. Това се случва. ОСП помогна този процес да се забави. Съответно, да се намали отрицателното въздействие на този процес още нещо във връзка с казаното от Пауло де Кастро. Напълно съм съгласен, че е много важно да се вземат предвид практиките за управление на риска на ниво стопанство и на ниво политики. До сега, въпреки че инструмента за управление на риска беше включен в стълб 2, той не се използва на широка основа. Само 9 държави членки са кандидатствали по мярка 17 и сумата възлиза на 1,4% от общия бюджет. Значи виждате колко е малка. И накрая, по отношение на казаното от господин Фланаган. Важен въпрос как се изразходват парите от ОСП, от фермерите. В този смисъл трябва да се разгледа косвеното въздействие на изразходването на средствата. Има проучвания, свързани с това къде фермерите и родителите на родителите фермери изразходват допълнителните средства. Те се изразходват най-вече за образование, за да може децата на фермерите да си намерят по-добра работа извън селското стопанство. Това означава, че ако те не успеят да си намерят добра работа в селските райони, те ще могат да си намерят работа на, друга, на друго място. Това е потенциално отрицателното въздействие на по-високите доходи. Благодаря. Благодаря. Само няколко неща имам да добавя. Първо, нека да подчертая казаното от Мауро. Ако сте останали с впечатлението, че правим анализ и резултата според нас е защитата на работните места, не, аз съм съгласен с много от направените коментари. Заетостта в сълското стопанство намалява, няма съмнение – но в моя анализ, и тук стигам до, до първия въпрос, дали става дума за повишаване на ефикасността в селското стопанство. Моя статистически анализ показва, че наистина ефикасността се повишава. Дали обаче тази по-висока ефикасност и допълнителните доходи, които се генерират от а, собствениците на земя, не е задължително от това да са фермери, а, дали това се отразява по някакъв начин на общото положение, дали хората търсят работно место на друго място с допълнителните доходи, това не, не мога да, да отговоря. Нямаме информация. Има обаче един друг проблем, който се очерта по-късно – къде е по-силна връзката в регионите между финансирането и положителното въздействие върху пазара на труда? Тук също не мога да дам отговор, защото нямаме регионални данни за финансирането по първия стълб. Тази липса е тревожна и не ни харесва, тъй като ние сме учени. Затова е, приканвам да, да, да се даде такава информация, макар че разбирам, че от съображения за сигурност е, тя не може да се предостави. Само, че поради липсата на тази информация, ние не можем да е, свършим своята работа. И ето защо е много трудно да кажем какво е въздействието в регионален план от, от финансирането. Това трябва да го кажем, защото ние сме изследователи и ние сме изправени пред а, определени пречки. Напълно съм съгласен с това, което беше казано от някой, а именно, че би било добре да има анализ на всички държави членки и да се направи съпоставителен анализ. Напълно съм съгласен. Може би, въпреки че до сега нещо подобно не е било възможно, може да се поиска от комисията тя да възложи едно подобно проучване. Съгласен съм освен това във връзка с казаното за страничните въздействия на ОСП и някои вторични въздействия върху заетостта. Например, свързани с екологизацията, последици във връзка с Натура 2000 и така нататък. Казахте, че всичко това не е анализирано. Тези вторични въздействия представляват е, нещо положително по отношение на, на, на заетостта. Защото надолу по веригата се създават е, работни места. Това може лесно да се докаже, няма съмнение. Но искам да подчертая следното и така ще приключа. Ще подчертая онова, което каза и докладчика. без да започваме дълъг дебат за бъдещето на ОСП, дошло е времето за това да помислим дали селското стопанство, такова каквото го познаваме само по себе си, е нещо съвременно. Или то трябва да се разглежда заедно с всички съпътстващи дейности, например свързани с околната среда, туризма и така нататък. Пет минути за докладчика, господин Андрео. Нали, е, искам съвсем бързо да обобщя. Благодаря на експертите за отговорите. Благодаря и на всички вас за качеството на дебата. Поставен бе въпросът дали заетостта следва да бъде част от разсъжденията ни за сегашната обща селскостопанска политика и бъдещата селскостопанска политика. Мисля, че днес бе даден отговор. Категорично може да се каже, че заетостта става приоритетна цел на общата селско-стопанска политика. Нещо, с което започнах. Това не е било така в миналото. И от тук, ако изведем това като приоритетна цел, трябва да мислим по различен начин и за различни неща в сравнение с преди. Е, от тук докладът придобива огромно значение и за това ви приканвам да се включите активно в неговото изменяне, да се включат всички необходими детайли, така че да дадем храна за размисъл на комисията какво да добави към действащата обща стопанска политика и как да мисли за нейното бъдеще. Защото по този начин ние можем да е, ориентираме бъдещата обща селско-стопанска политика. Благодаря всички за, на всички за качествените изказвания. Благодаря и на секретарията е, за това, че съдейства за този етап на работата ни е, и че ми помогна за изготвянето на първия проект на доклада, който със сигурност ще бъде обогатен в едните седмици. Благодаря. Госпожи и господа, Изменения могат да се внасят до 17 май, 8 часа вечерта. Ако ми позволите, и аз имам няколко коментара. Не говорихме толкова за въздействието на кохезионната политика върху създаването на работни места в селските райони. Е, териториалното сближаване също включва селските райони и не трябва да приемаме, че само по втория стълб се, се създават работни места. Добре е да се направи анализ на това какво ще е комбинираното въздействие на мерките по втория стълб и кохезионната политика. Още нещо. В сърските райони се намаляват работните места, понякога те се урязват, това се случва и ще продължи да се случва. Това оказва въздействие върху доставчиците на услуги и върху услугите за гражданите на селските райони, защото в селските райони населението нараства. Освен това в селските райони има по-ефтина земя и по-ефтини недвижими имоти. Това означава, че предприемачеството може да се разрасне в тях. На следващо място функционалността на селските райони. Моля ви, не забравяйте, че има големи разлики в държавите членки. Не може да се използва една и съща мярка за всички държави членки. В заключение, може би не трябва да ви казвам това, може би става дума за слухове, но чух, подочух, че проблемите на селските райони ще бъдат прехвърлени от ГД Агри към генералната дирекция, която отговаря за политиката на развитие. Виждате, че един много важен аспект на ОСП ще бъде прехвърлен в кохезионната политика, в регионалната политика. За това говори един от ораторите. Колегата говори за новите подходи, за промените, за разпределението на отговорностите и задачите в комисията. Ето защо трябва да зададем въпроси на комисията. Защото ако е вярно, че чуждестранната външната търговия ще бъде прехвърлена от ГД Агри към ГД Търговия, това означава, че в ГД Агри ще има много малък портфейл с задачи. Това ли трябва да е новата ОСП? Ако подобни мерки се въведат, е, това ще бъде нещо много сериозно. Отново казвам, става дума за слухове. Ако обаче ни се предостави официална информация, която потвърждава това, което казвам, ще е твърде късно да се действа. И извинявам се за това, че повдигам този въпрос тук и сега, но мисля, че трябва да, да, ви, да ви предам тази информация, дори да става дума за слухове на този етап. Приключваме тази точка от дневния ред. Искам да благодаря на нашите експерти. Дебата беше изключително интересен. Нека да преминем към следващата точка от дневния ред. Аз говорих за много важни неща и всички мълчаха. Тази тема трябваше да бъде повдигната. Сега стигаме до размяна на мнения с специалната група за селско-стопанските пазари. Тази специална група беше създадена от нашия комисар. Целта е да се следи положението на пазарите на селско-стопански продукти, да се види все по-нарастващото въздействие на външните фактори, да се види какво ще стане с подписването на международни споразумения, за които и ние говорим. Тази специална група ще говори освен това за стабилност, за нестабилност на цените, за прозрачност на пазарите. Изключително важна специална група. В нея участват 12 човека, 12 експерта. Моля представителите на специалната група да дойдат тук при мен на президиума. Proszę Państwa, pan komisarz Hogan. Tak czy... Госпожи и господа, комисар Хоган говори за тази специална група, ръководител на която е господин Верман. Комисария, между другото, говори много често по този въпрос. Той гледа на вас като спасители, като на хората, които ще върнат селското стопанство там, където искаме да бъде, ще излезем от кризата и така нататък. Аз е, ви предлагам да вземете думата за 10 минути, господин Верман. След това ще се изкажат е, координаторите и другите членове на нашата комисия. И другите колеги също ще могат да се изкажат. Е, имате думата, господин Верман. Оратора няма микрофон. Oh, Благодаря, господин председател. Много се радвам, че съм тук, за да обясня какво прави нашата специална група. Искам да поясня и какви ще бъдат нашите идеи и заключенията от нашата работа, до които ще стигнем през есента. Комисар Хоган много ясно ни зададе какво да правим – с други думи, как да се укрепи позицията на фермерите в хранителната верига. Това е много важно, когато говорим за все по-голяма глобализация на международната търговия на храните и все по-голямата пазарна ориентация. Ние не можем да направим пълен преглед на ОСП. Това би било твърде много да се иска от нас. Ние сме за по-доброто положение на фермерите в хранителната верига. Това е нашата задача и трябва да видим какви аспекти, какви елементи трябва да се приложат на практика, за да се стигне до там. Ние сме група, която е съставена от експерти. Те бяха подбрани чрез е, специален конкурс. Комисията подбра експерти от различни държави, полове, хора с различен опит от целия Европейски съюз. Планирани са 7 срещи на специалната група. Нашия доклад се предвижда да се появи през есента на 2016 година, през октомври и ноември, при всички случаи преди края на годината комисаря Хоган оказва натиск да работим, така че ние полагаме всички усилия, за да успеем до есента на тази година. Три срещи проведохме до сега. Говорихме по много въпроси. Ще ви ги представя след малко. В началото обаче искам да прочета имената на участниците в нашата комисия. Професор Пабуховски от Полша, той е експерт по храни и производство на храни. Господин Касолари от Италия, експерт по кооперативите. Господин Дъбин от Великобритания по млекопроизводство. Луиза Фреско от от е, Холандия, която е председател на университета в Вагениген, известен експерт в областта на храните, господин Гизен от Германия, е, бивш изпълнителен директор на Вестфлайш, моя колега тук, господин е, Иварсон, който е от Швеция. Той е експерт по фьючерсите и пазарите на фьючерси. Госпожа Юхас от Унгария, която е директор на Регионалния институт за селско стопанство в Унгария, госпожа Помие от Франция, която отговаря за пазарите на фьючерси в областта на зърнените храни и господин Бедие, който е заместник изпълнителен директор на Карфур във Франция. Госпожа Валверде Кабреро от Испания е генерален директор в а, е, една от, а, в едно от министерствата в Испания и имаме и един колега от Словакия, който работеше активно при присъединяването на Словакия към Европейския съюз. Това е нашата работна група. Радваме се, че на едно место сме събрани известни експерти от различни държави с различен опит. Сега се опитваме да работим възоснова на натрупване на информация, която да ни предоставят други експерти от различни райони. Първият въпрос, по който ще работим е прозрачността на пазарите и данните за пазарите. Как може да се увеличи прозрачността на пазарите? за да може фермерите да стъпят на надежна информация, която да се използва за планиране, когато, например, фермерите искат е, да продават, да купуват, да засяват, е, да доят и така нататък. За всички тези дейности трябва да има добро планиране, иначе няма как да се спечелят пари. Прозрачността на пазарите е много важна. Имахме двама експерти, трима експерти, един от САЩ и още двама от нашите държави членки, които се занимават с прозрачност на пазарите. Мисля, че те могат да допринесат за това да се създаде схема за получаване на по-нова, по-надежна информация е, за това какво се търси на пазарите и какви могат да бъдат е, прогнозите, като се има предвид, е, че понякога има излишък, а понякога недостиг на продукти. На второ място, фьючерсите и, и, и пазарите на, на фьючерси. Занимаваме се с въпроса дали е възможно и дали има смисъл да се създават фьючерси с цел да се смекчат рисковете от колебанията на цените. Знаете, че те са още по-големи в един глобализиран свят. Знаете, освен това, че Света отвори границите си, Европа отвори границите си, съответно ОСП е подложена на натиск отвън. Цените се колебаят постоянно, това е ежедневие за фермерите. Фьючерсите съответно могат да бъдат създадени така, че да разпределят рисковете след фермерите и сред онези, които поемат е, рисковете като цяло. Защото има хора, които решават кога да се продава в зависимост от това какви са цените. Господин Иварсон е експерт по този въпрос и той ще ни каже как стоят нещата. Третата тема договорите какви трябва да са договорите, за да се гарантира доход и да се справим с нестабилните пазари и нестабилните цени. Договорите са дознати, как обаче те да станат по-хомогенни и как да станат взаимозаменяеми и по-прозрачни. Накрая, но не на последно място по важност, финансовата помощ по различните фондове и по фонда Юнкер с цел да се финансират иновациите в селското стопанство и развитието в селските райони и с цел да се изгради едно по-светло бъдеще за фермерите. Ако трябва да говоря по-накратко, ние като специална работна група много се радваме на възможността да поговорим с вас, да чуем вашите коментари и предложения. Имаме веб страница, на която могат да се правят предложения. Ние ще ги вземем предвид. Господин председател, както се казва, целите сме в слух. Ще слушаме внимателно ще чуем вашите предложения, коментари, визии. Всичко това, което кажете, ще бъде чуто и ще бъде взето предвид. Благодаря ви. Е, Благодаря ви. Разбирам, че сега други представители на работната група ще се опитат да отговорят на членове от е, нашата комисия. Правилно ли? Правилно е, господин председателю, и също така. Ние е, много бихме се радвали, ако чуем коментари от страна на вашата комисия. Целите сме слух. Тук сме, за да чуем от вас е, какви констатации имате вие, какви идеи, какви предложения по тази тема? Укрепване на продоволствената верига, на хранително-вкусовата верига. Както казах, всичко, което чуем, ще бъде подложено на задълбочен анализ от наша страна. Добре, госпожа Агилера. По две минути на изказване, моля. Благодаря, господин председател. Добре дошли на експертите от работната група. Мисля, че е прекрасна идея да се извършва анализ от такава експертна група. като бъде очертана картината на управлението на продължаващата криза в отрасъла. И на продоволствената верига, където земеделците са най-слабото звено. Друг важен въпрос е този за променливостта на цените. Всичко това са слабости, е, които създават големи проблеми В реформата на общата селско-стопанска политика ние не усъвършенствахме достатъчно управлението на пазара, не създадохме необходимите механизми за управление на кризи. Това е проблем, който няма решение. Аз не вярвам в системата на пазарния резерв. Не вярвам в механизма на вземане на средства от първия стълб и разпределяне сред земеделците. Тези кризи, където и да се разразят, имат политически характер. Следователно, механизмите, които споменах, не са техния отговор. С инструментите, е, които разполагаме, обаче трябва да се справяме. Мисля, че вие споменахте да необходимостта да се погледнат договорите и тяхното функциониране. Аз съм от Испания в Испания съществуват задължителни договори с едногодишен срок при изкупуването на млякото и въпреки това в този отрасъл има трудности. Затова много полезно ще бъде да се види как да впрегнем договорите по-рационално и да ги използваме по начин, чрез който да решаваме проблемите си. Естествено, много интересно е да се мисли и за използването на механизма на фьючерсите на тези пазари, на земеделските пазари. За това ви желая успех във вашите изказвания, вашата работа. Господин Никълсън, благодаря, благодаря на колегите, които приветстваме топло днес след обед. Аз очаквам с голям интерес и слушах това, което казахте и очаквам резултатите от вашата работа. Назначили са ви да свършите нещо много важно, но може би вие работите в един от най-опасните периоди, с които се сблъскват земеделците през цялото съществуване на Европа. Защото видяхме руско ембарго, изчезването на квотите и е, срива на цената на млякото е, през този период. Носите огромно бреме на плещите си. Желая на вас и на колегите ви голям успех, тъй като огромен брой хора чакат огромен интерес това, което ще произлезе от вашата работа. Пожелавам ви максимално бързо да изготвите доклада си и когато го изготвите, да не стане с него така, както стана с множество други доклади в миналото, да се разсее във въздуха, да събира прах на някоя полица. Този доклад трябва да доведе до реален резултат. Вече бяха споменати някои от основните проблеми в продоволствената верига, но искам да кажа, че според мен вие трябва да задължително да се спрете на темата фьючерси, нови пазари, нови вълни, нови идеи. Как да предложим това в приемлива форма на земеделците? Сигурно, ако се допитате до някои синдикалиста, ще видите, че има огромно недоверие между производители и преработватели. Зная, че там има тенденция да няма сътрудничество. Но какво можем да направим, за да преодолеем това недоверие? Вие споменахте договорите. Може би те ще бъдат основната платформа. Обаче, като заговорим за фьючерси, недоверието още повече се увеличава. Значи, никога не сме чували ние замеделците нищо за фьючерси. Как ще предложим тази идея на хората? Как ще ги убедим в нейната основателност? Защото това е, е, един от въпросите, които ми се задават на мен. И аз се обръщам към колеги и специалисти за препоръки по въпроса как да представим тази идея на земеделците, така че те да я приемат. Има някои механизми е, в нашата обща селско-стопанска политика, които не са сработили. Убеден съм, че ние в Европа не трябва да седим тук, в сграда, за САЩ или за Нова Зеландия или за Австралия. Ние не можем да определяме стандартите и не можем да определяме цените. Очакваме вие да ни дадете идея как в Европа да заемем водеща позиция и когато зададем стандарти или определим цени, това да е водещо и да се приема, като също така от това, което правим, се стигне и до добри доходи за производителите. Yes, thank you very much, uh, Chair. Thank you very much, Mr. Firma, to be here in uh, the committee. Господин Хютема, благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на председателя на специалната работна група. Uh, е, за това, че представи работата и е, аз съм много удовлетворен, че има такава специална работна група за замеделските пазари. Смятам, че такава е необходима. Е, искрено желая работата ви да бъде успешна Разбира се, това зависи и от начина по който вие се отнасяте към тази работа. Стоят и някои допълнителни въпроси. Вие говорихте за прозрачност на пазара, за финансови схеми и инструменти. По въпроса за пазарната прозрачност, мислили ли сте, че тя има и отрицателни аспекти, които могат неблагоприятно да се отразят върху земеделците. Например, да се вземе е, валидната информация и да се подбият цените, например, на мандрите. Също така, някои държави членки, някои отрасли е, ползват е, застрахователния принцип повече, отколкото други. Мислите ли, че тук може да се настоява за по-голямо разпространение на застрахователния принцип? Сега по детайли на самия принцип на застраховане, според мен трябва преди всичко да се управлява риската преди той да се е материализирал. Това ще направи нашите производители много повече ориентирани към пазара и много по-конкурентоспособни. Споделяте ли това виждане? В момента има някои застрахователни е, схеми, които вече съществуват. Например, можете да си купите застраховка за лошо време. Тези схеми обаче не се използват широко от земеделците. Искам да чуя от вас дали вече знаете каква е причината за тази съпротива и защо не се организират земеделците в производителни организации а, или в кооперации. Какви са основните причини, поради които не наблюдаваме широки процеси на организация? Пани посъл Колегата Сенра. Eh, gracias, presidente. Bueno, yo no había pedido la palabra, creo, pero ya que me la da, pues... Благодаря. Не мисля, че съм поискала думата, но понеже ми я дадохте, ще се възползвам. Автоматичния координатор, ще не, базови Значи, по автоматично подразбиране давам думата на координаторите. Добре, няма значение. Мисля, че се се въртим в кръг. Когато говорим за пазари, според мен се мислим за едно и също – експортния пазар. А проблемът, изключително тежкият проблем в млекопроизводството, стои от месеци и говорим за него за, от месеци. Такива проблеми съществуват и в други по-отрасли на земеделието. Проблемът е, че се опитваме да сложим лейкопласт на раната, вместо да лекуваме болестта. И се опитваме да създадем максимални предпоставки за достъп до международните пазари. Искам да знам дали сега, когато при нас са дошли експерти, наистина ще започнем да говорим за трудностите, с които се сблъскват малките и средните стопанства. които е, кризата тласка към разруха. За това трябва да говорим. Вярно е, че са важни инструменти като прозрачност на пазара, сигурност, ценни книжа и други подобни. Обаче, колкото повече говорим, толкова повече кризата продължава. Затова нека да говорим за земеделците и то за мнозинството от тях, а не за мълцинството, което се интересува от засегнатите от вас проблеми, като фьючерси, например. Всъщност, когато погледна е, тук нашата група, е, мисля се, има ли в е, нашия състав представител на, на, от земеделските среди или от производството, от индустрията? Предимно представители на индустрията, поне от Германия, колкото до дребните селски стопани. Питам се, е, защо няма някой, който пряко представя сектора за прозрачността? Добре, говорим прекъсто за тази прозрачност. Е, в пет години пет доклада са направени по тази тема и е, сърцевината на проблема е само в сълсопанската верига, всъщност, веригата на производство и продоволствие. Говорите за фьючерси, за е, осигуровки, но това не са е, решения за проблемите в е, цялата сълскостопанска сфера. прочетете нашия, нашите доклади, е, парламентарните, и ще намерите там много отговори, които може би ще ви помогнат е, във вашата работа. Става дума преди всичко за е, правото на конкуренция. Ние в селско стопанство нямаме такова право. Картелното право, право на за борба с картелите. Е, това са неща, които е, са актуални. Фьючерс, добре, да, това е американските влияние върху селско стопанство. Вчера проведахме интересна дискусия и се питаме дали ние е, не, се, сами не си е, вредим, е, като е, въвеждаме този пазарен ред. Е, т.е. като разрушаваме пазарния е, ред е, и е, оставяме всичко на стихията на пазарните сили. Мисля, че в крайна сметка това няма да ни помогне. Пане Пошле, няма родников на сали, бо вьосна родници в да, логично е да няма селски стопани в залата. Те са на полето. Пролет, е, време е за пролетните посеви. Не дигнах картата си, защото не знае колко ще остане, но се радвам, че останах, за да чуя това, което чух. Споменахте пазари на фьючерси. Аз е, лично съм участвал. Е, те са доста произволни, така да се каже. Доста колебливи и несигурни. Аз съм участвал. Е, имаме е, в Европейския съюз така нареченото законодателство МИФИД, е, на Европейския съюз, което ще затрудни пазарите е, на фьючерси. Не знае защо го правят. Е, изглежда доста контрапродуктивно защото в крайна сметка пазар на фьючерси ще оскъпи е, хранителните продукти, но е, това изпраща важни сигнали към е, правителства, производители и потребители. Може би знаете или не, но ще има в моята страна след няколко седмици референдум за, за или против Европейския съюз и моят министр за стопанство е всъщност е, е, за напускане. Той създаде един, е, един манифест, написа манифест е, е с мерки, които са изпробвани канадците са ги изпробвали и те водят до е, стабилност. Всеки преработвател на, на е, селскоманска продукция иска да има гарантирана база на доставки. Те не могат да кажат е, същия материал ще получим за по-малко пари следващата година. Това би ги притиснал до страната. И е, вертикалната интеграция в този случай е много важна. Е, аз лично има, имам опит в това отношение. Не мисля, че е възможно да произве... не е възможно да произвеждам каквото ми хрумна и след това кажа на политиците. Трябва вие да ми намерите пазар за реализация на тази продукция. Вертикалната интеграция значи, че Фермерите е, трябва да, да следват известни правила, известна дисциплина и е, трябва да се ангажират да произвеждат е, според известни схеми, е, защото е, супермаркетите, които продават техните продук, тяхната продукция, гарантират да изкупуват продукция само е, която е произведена по техни стандарти. И мисля, че това трябва да е подхода ни е, в бъдеще. Благодаря. Господин Магинес като докладчик за веригата на хранителни доставки. Имате, госпожа си знаете, имате думата за две минути. Благодаря, господин. Е, благодаря, че сте с нас. Аз е, правих интерес към обмена на становище на 30 януари за това, че пазара диктува цените може би е, трябва да е, огледаме е, как пазарите функционират и да кажем просто пазара определя цените. Може би това изисква по здълбочен анализ. Няколко сред нас имат многонационален опит в това отношение и редица споделиха съмнение относно тази верига на доброволни доставки е, сега първо е, не лоялна търговска практика не трябва да съществува въобще. Тази комисия смята, че е, ние трябва да работим за съответното законодателство в това отношение. Второто, на което искам да се спра, е понятието, тази идея за засилване позицията на фермерите. Тя обаче никога не е съпъсвана от идеята защо трябва да им позволим да са толкова силни вероятно трябва да помислим за това как да, как да отнемем властта от най-силните в веригата на доставки на храни. И сега купувача ли е този, който определя правилата или фермера? Трябва да се запитаме за това. Когато говорим за прозрачност, информацията е важна, прозрачността е отрешаващо значение, но често, когато пазаруваме храни в супермаркета и намираме изгодни цени, ние всъщност това, което смятаме, че сме, което смятаме, че сме направили удар в цената, го плащаме в на следващата ние штант на, на перилните препарати като добавка. После Хазакамп, пани Аня Хазакамп. Хаселка. Благодаря, господин председател. Добре е дошъл сред нас, господин Фирман. Както вероятно се досещате, аз ще говоря за интензивното скотовътство. Има няколко сектора, където кризата се задържа по-дълго и положението се влуши. Една от тези области е банковото, е, банковата сфера, другата е селското стопанство. Е, цените падат, търсенето пада за някои продукти и това се компенсира с увеличаване на производството, е, което наистина взема е, невероятни мащаби. Това забелязваме в производство на говеждо месо и е, където пазарът е стигнал нивото на насищане. И мисля, че е, всичко това с прозрачността е окей, okay, но самата система според мен е погрешно конструирана. Тя боледува, защото ние сме изправени пред проблеми като изчезващи е, гори, и, изсичане на горите, е, влушаване качеството на питейната вода. Е, тук вече сме на границата на възможното, особено когато става дума за интензивно животновътство. Е, да, ефтината храни доведаха на практика до глад и, и, и жажда и това е, е ненормално предполагам, че сте съгласни с начина по който е, е, представям именно е, тази, тази ненормална ситуация. Какво ще кажете за края на субсидирането на интензивното селско стопанство? Сега с субсидии е, вие сте председател на тази е, група. Виждала съм ви с е, е, гумени бутуши да обикалите полята в Нидерландия и другаде, така че имате опит това отношение. Говорим за баланса в, на веригата на доставки на храни и да добавя нещо към това, което каза госпожа Магинес. Говорим за търговската верига. Различни части от е, веригата на е, продоволствени доставки е, изисква балансиране. В момента има отрасли, които са се сриват е, изцяло, просто защото няма равнопоставеност. Можем ли да разчитаме, е, че вие ще направите нещо за е, гарантиране на такава равнопоставеност? Американският министр на селското стопанство говори за семейните ферми. Това е добра идея. Говорихте и за фонда Юнкер. Много се говори за това. Идеята е добра, но аз съм е, за правото на самоопределене на е, фермерите. Къде обаче е, трябва да се тегли е, границата между е, големите фермери и е, средните и древни? Благодаря е, ви е, за присъствието и за това, че е, ръководите тази работна е, група. Аз искам да кажа няколко думи за е, нестабилността на цените. И вие споменахте правото на конкуренция в рамките за, в поверигата за доставки на храни. Говорите и за прозрачност. Аз самата съм фермер и констатирам, че прозрачността всъщност е, се оказва, че води до дава е, сили в ръцете, правомощия в ръцете на, на е, ястребите, така да се каже, крупните производители и за сметка на, на дребните. Какво мислите за взаимните, взаимно фондове и за контрацикличността, борбата с цикличността в е, е, кризите. Е, имам много други въпроси, но ще ползвам съвет ви да ги задам на вашата група чрез сайта ви. Да, наистина, изпратете ни в писмен вид тези въпроси изпрете... до нашите експерти. Господин Дантайн има думата госпожа. Благодаря. Euh, Сега говорите за кризата и за, говорим за криза и за начини за управление на кризата. Без съмнение, полезно е да се припомним, че преди три години, откакто заговорихме за реформиране на ОСП, всичко се гради върху принципа, че пазарът ще е, се разраства в е, световен план и че трябва да се е, направи, да се намерят средства за адаптиране към глобализацията. Но мисля, че въпросът, който вие поставихте, е един е, наистина ужасно труден въпрос е, и е, ви поздравявам за това, че го е, засегнахте тук. Един въпрос, който обаче многократно е, зас... е дискутиран. Правото за конкуренция, е, за конкуренция е, е, почива върху правото, е, върху интереса на потребителя. Тази политика е разбираема в едно пространство, където има 3 4% безработица. Но правото на конкуренция в едно пространство, кога, е, в, там където има 10% безработица, за какво право на конкуренция говорим? Е, интереса на работника или интереса на потребителя трябва да отстояваме в случая? Господин Буда, благодаря, господин председател. Съвсем накратко по отношение на пазарите. Дали сте обмислили възможността за създаване на механизми за интервенция тогава, когато станем свидетели на опасно поведение на пазара? Например, на пазара на свинско месо. Знаем какви са цените на европейските пазари. Те могат да бъдат сравнени е, спокойно между различните държави. В Румъния, в Румъния е, имаме е, цена, която е 75 цента за килограм. Това е много по-ниска цена от средната за Европа. Ето защо трябва да има механизми за интервенция и за стабилизиране на пазара. Една година вече в Румъния имаме такава намеса. Е, свинското се продава е, на половината от цената, която всъщност е производствена. Е, цената, която струва стойността си, себестойността си. Мисля, че трябва да, да, да погледнем е, какви са изискванията и инструментите за създаване на истинска ОСП? Това е задача на комисията. Комисията трябва да създаде необходимите условия, за да може фермерите да могат да определят какво количество точно да, да произвеждат. Госпожа Хойбуш. Благодаря. Чух. Е, стигам до заключението че вашата работна група някак си гледа на пазара през погледа на работещите, не толкова, на преработващата индустрия, толкова на селските стопани, селски, стопанските производители. А, би трябвало тези неща да са взаимозаменяеми и да се разлежат в а, а, тяхната цялост. Всъщност, а, до голяма степен вашата е, задача и вашата е, е, се, се е, припокрива с е, обсерваторията на пазара. Сега въпросът ми е как постъпват, как се подбирате информация, данните, след това как ги разпределяте, предоставяте ги на държавите членки ли и като при набиране на данните правите ли оценка? Оценка на риска, окей, okay, но следващата стъпка каква е? Например, при млякото бихме искали да знаем предварително, преди края, преди вдигане на квотите, какъв ще е риска. Идва края на квотите, тласъка от световния пазар, след това идва е, руското ембарго. Тук се натрупват три рискови фактора. Такива неща имате ли предвид също така и до каква степен при е, препоръките за е, сключване на договори е, в е, селско, селско стопанство се отчитат това? Äh, Имам един допълнителен въпрос. Говорихте за е, търгуя на борсата, е, селския стопанин трябва да вземе решение как да се развиват е, целите в бъдеще. Първият ми въпрос е как е, можете да представите един положителен образ и как да формирате е, общо, так, е, да, да, как да представите обща картина, за да се избегне спекулация, е, когато е, има флуктуация на, на цените разбира се. Е, и второ, как е, как е, този механизъм да бъде достъпен за селски стопани без съответните, без рискове. сега е, именно тази е, история за пазара на е, селскостопански продукти, всичко това как да е достъпно като информация до селско Аз ви желая успех във вашата работа и се надявам, че наистина ще представяте интересни резултати пред нас, които да могат обаче да се прилагат на практика, не да си останат някъде в чекмеджетата. Това е нашата задача като политици. Въпросът, е, основният градивен елемент в селско стопанство все още е нашия бюджет за селско стопанство с 55 милиарда. Е, редица колеги казаха, че е, сега позицията ни е отбранителна, нямаме аграрна политика, продуктна политика, а дори и да имаме, спомням се, в някои отрасли, когато имахме добра такава политика, резултатите бяха добри и можехме да избягваме кризи. Това сочи опитът и от е, миналото. Трябва да помислим сега е, е, как можем да използваме съществуващите механизми за регулиране на пазара в следващите години и за да не трябва да засилваме нашата продуктна политика и да помпаме средства, които отиват на вятъра. Господин Белдер. Благодаря, господин председател. Господин Верман, добре дошъл в нашата комисия. Днес имаме възможност да говорим за вашата специална група относно пазарите на сълско-стопански продукти. Въпросът ми е следния. Има форум на високо ниво, посветен на по-доброто функциониране на веригата на доставки на храни. Каква е връзката между този форум и вашата група? А, на второ място, какво ще кажете за член 222 и групата по отношение на картелите? Какви полуки може да извлечете? По отношение на позицията за водене на преговори на производителите. Какви са вашите препоръки в това отношение? Благодаря ви за предоставената информация. Имам въпрос, е, който е, е сходен с този за е, веригата за доставки на храни. Ние имаме едно решение, указ, за, което е насочено също картелирането в производство на хранителни продукти и това е, е създаден орган, който взема национални решения в това отношение. Важно е да обединим и факторите в областта на млекопроизводството, защото е, там трябва да се гарантира сигурност на производителите. И третия въпрос е, е Знаете, че 27 държави членки е, използват обвързаните премии, само Германия ги е, от е, раздели. Е, как, е, как ще е, ще е, съвместите това, което правите в тази пъстра картина и различия в отделните държави членки? Само около 15% от бюджета за ОСП може да се изразходва за подкрепа на производството. Господин Фланаган има думата. Дори и фермерите да се обединят, те ще пострадат, тъй като многонационалните компании са много по-големи от тях, така или иначе. Госпожо Магинес, две неща трябва да се направят. Не само трябва да се организират фермерите, но и да се ограничи размера на компаниите, които са срещу тях. Комисията е готова да се заеме с компании като Ryanair, Microsoft, Google. Няма ли подобна роля и за другите компании от другите отрасли? Вижте какво се случва на място в Ирландия. В Ирландия има едно сливане на групата APP и Slaney Food, значи 40% от овчето месо ще се обработва само на едно място. Защо искате такова положение? Фермерите винаги ще бъдат а, изметени, освен ако не се вземете с големите компании. Добре е да се ограничи и размера на супермаркетите. Знам, че е добре да може да се купува в различни механизми, в различни механизми, извинете, в Брюксел има различни независими магазини, има много Делезе, много Карфур, само че подобни магазини отсъстват в Ирландия. И никой не знае какво се случва зад колисите. Какво смятате за намаляването на размера на супермаркетите и магазините? Трябва да станем по-радикални, защото в крайна сметка всички ще останат без потребители, без производители, в крайна сметка ще се прецакат. Господин Ропе. Говорим по много важен въпрос. Е, много е интересно това, което казвате и аз имам някои идеи. Когато говорим за прозрачност на пазарите, можем да си говорим колкото искаме, но пазарите няма да станат по-прозрачни, ако не ги регулираме. Ако искаме прозрачност, на пазарите трябва да има механизми за контрол и надзор. Ето защо искам да задам следния въпрос. Какво смятате за задължителното етикетиране? За да може потребителя да знае колко получава производителя, обработващия и продаващия. По-настоящем ние даваме допълнителна подкрепа, но тези пари не отиват за фермерите. В крайна сметка, земеделския стопанин получава по-ниска цена, а допълнителните средства отиват в джобовете на обработващия е, и на продаващия. Обработната индустрия и и търговците на дребно са заедно, те нямат нужда от подкрепа, те са достатъчно мощни така или иначе. Защо да нямаме задължително етикетиране, такова каквото очертах? Уважаеми госпожи и господа, няма повече оратори, които да са се записали. Над 20 души се изказаха. Господин Дес, господин Дес, естествено. Аз ви предложих думата, но вие я отказахте. Ето сега ви я давам. Е казах е, да се отка... Е, изчаках, исках да чуя другите, но не съм се отказал изцяло. Сега, от 40 години обсъждаме тази тема в Германия положението на производителите, на, на животновъдите става все по-тежко. Току-що стана дума, че в Германия седемте най-големи концерна са се укропили, са се обединили. На нас ни трябва твърди мерки, както преди 11 години с е, е, телекомуникационните е, компании и роуминга. И тук трябва да действаме също много твърдо. Колегата от Ирландия го казва. Е, във вашия доклад е, също се съдържа. Никой търговски концерн не трябва да има по-голяма част от 10% от националния или европейския пазар, а има е, такива, които имат 60-70%. Това е непоносимо, нетърпимо впишете някакви е, е, конкретни цели, цифри, 10% или е, това са запишете, че при договорите трябва да се споменят и количествата е, на доставки, цените е, падат непрекъснато. Правиш всичко възможно да не се поемат цени, да не се приемат стоки, когато цената е ниска. Когато се качи, тогава се продава. Това не може да се е, е, да продължи така. Моля ви, е, впишете конкретни прагове, е, тавани. Е, една консервативна партия е, не би трябвало да, да си затваря очите за подобни явления. Социалният, пазар не, социалният фактор не бива да се пренебрегва. Piłeczkę отбие piłeczkę до нас. Председателя. ще се наложи да ви отговоря, господин Дес. Преди три години можехме да направим подобно предложение, но избрахме да не го правим. Уважаеми господа, имате 20 минути за да отговорите на въпросите. Разделете си времето, както сметнете за добре. Господин председател, благодаря много за възможността да отговорим на тази лавина от е, бележки и въпроси. Ще бъда е, уклончив по някои от въпросите, а пък и нямам отговорите на всички въпроси. Ако е такава ситуацията в някои случаи, ще си го признавам но е, ще коментирам някои от елементите, които се съдържаха в голям брой въпроси. Най-напред има голяма разлика между стабилизиране на цените и размер на цените. Стабилизирането на цените позволява да използвате инструменти, чрез които да намалите флуктуацията. Тези инструменти обаче ни най-малко не се отразяват върху размера на цената, защото размерът на цената е отражение на търсенето и предлагането. Е, Следователно има фундаментална разлика в дискусиите за това какво да правим – ако искате да успокоите цените, разполагате с инструменти. Ако обаче искате да увеличите размера на цените, трябва да правите други неща. Интервенция, структурно преобразуване и прочие. Сега, е, говори се за интервенцията. Поради измененията в общата селско-стопанска политика, тази система става все по-малко интервенционна и все по-малко е, държавата, Европейската комисия или националните органи са способни да е, регулират пазарите чрез интервенционни механизми. Това е първият е, ми отговор. Отговор на въпроса за размерът на цените и за успокояването на тяхната променливост. Вторият въпрос е свързан с определенето на стандартите. Определенето на стандартите е нещо важно. Ние произвеждаме мляко, свинско месо, зърнени храни, но това са хомогенни стоки, родово определени стоки, които могат да бъдат заменени от други стоки, произвеждане другаде по света. Ако продължаваме да произвеждаме такива родово определени стоки, които не се отличават по региона, в който са произведени или по някакви специфични качества, ние можем да и, сме длъжни да се подчиняваме на силите на глобализираните пазари. Можем да търгуваме по целия свят, но трябва и да приемаме продуктите на света. Ако създадем стандарти, свързани с происход или с хуманното отношение към животното и е, сложим етикет на тези продукти, това е втората бележка, която чухме. Действително, следва да вървим по този път, ако искаме да се разграничим. Говори се за по-високото качество и за излизане от порочния кръг на хомогенизираните продукти. Е, повече от 30 години произвеждаме и продължаваме да произвеждаме е, хомогенни продукти. И голямата за... задача на производителите сега е да изберат какво искат. Следващата бележка бе свързана за, с малките и средните стопанства и с тези големи структури и субекти, които получават а, огромния обем от средствата. Вярно е, че общите мерки за ограничаване на негативното отражение на глобалните пазари са нещо различно от мерките необходими да запазите максимален брой малки и средни стопанства на село? Това са два различни въпроса. Когато изпълнявах длъжността си в Холандия, съм бил привърженик на виждането, че е, трябва да има различна политика за малките и средните стопанства в регионите, където наличието на такива стопанства е важно за е, запазването на ландшафта, на природата или когато тези малки стопанства могат да предложат съпътстващ продукт, различен от земеделския. Това е, е един вид политика, която в Европейския съюз е отразена в отношението към селските райони. Не е обаче ползотворно да имате една политика за различните по големина стопанства, защото големите стопанства са концентрирани. Те се концентрират при условията на световния пазар. Ако решат да тръгнат по този път големите стопанства, трябва да знаят какви са последиците от избора им и да имат възможност да работят максимално ефективно. От гледна точка на е, специалната работна група е, разискваме и инструментите. Е, тези инструменти са много полезни за големите стопанства, обаче за малките стопанства се нуждаете от друг подход, от и там винаги е, се налага да се съчетаят земеделски продукти с други продукти, предлагани на потребителя, е, като е, се преосмислят е, и постъпленията за земеделците, е, както и възможността те да бъдат подпомагани от обществени средства. Конкуренцията. Е, вижте, това е елементарно, но трябва да кажа, че като земеделец, въпреки че можете да се съмнявате дали съм истински земеделец, уверявам ви, че съм. Да. А, някой каза, вие не сте земеделец. А, дайте да се състезаваме по доене на крава. А, и ще видим кой ще спечели състезанието. Аз повече от 30 години съм го правил това. Нямам диплома за дояч, обаче е, разбирам. Е, вижте, е, правото за защита на конкуренцията е нещо фундаментално, но нека погледнем на въпроса от друга страна. Как можем да накараме земеделците да си сътрудничат? Естествено, съществуват кооперации, но съществуват и много кооперации. Значи, това е големият проблем. Как да накараме земеделците да се кооперират повече, отколкото сега. И тогава на сцената излиза въпросът за правото за защита на конкуренцията. Най-напред трябва да тръгнем от желанието и готовността на земеделците да си подадат ръка и да се кооперират. Оттам започва всичко. ограничаване на изискванията на правото за защита на конкуренцията за тези структури, кооперативните структури, е, е проблем, който тогава ще трябва да решаваме, но нека не започваме от погрешна основа. Всичко, което е, споменахте, съм си записал и ще се отнесем към него много сериозно. Искам да коментирам нелоялната търговска практика. Докладчикът е, госпожа Магинес е, повдигна темата. На мен ми се иска да я обсъдим по-задълбочено с госпожа Магинес. И също то въжи за въпроса поставен от господин Дантен. Надявам се, че ще имаме възможност да проведем разговор в по-ограничен състав, за да видим а, е, кой какво мисли. Това би било много полезно за нас. Сега ще кажа нещо последно от своя страна, след което ще дам думата на колегите. Ще коментирам последната бележка на господин Дес. Той така категорично и убедено говори за това, което трябва да се направи. Производителите е, със сигурност са по-слабо звено в цялата верига от всички останали звена. И тяхната позиция не е, е кой знае колко по-добре на сравнение с преди, но и те самите трябва да поискат е, да завоюват по-силни позиции. Вие говорихте за правото защита на конкуренцията като пречка за формирането на по-справедливи цени на пазара. Господин председател, не мога да отговоря на всички въпроси, но сме си ги записали и непременно ще ги разискваме така, както бяха поставени, тъй като високо ценим становищата както на Европейския парламент, така и на вашата комисия в частност. Отношение до благодаря. Вие съгласен ли сте да участвате в баса за доенето на крави? Благодаря. Приемам е, тази, това предизвикателство. Обаче, е, въпросът е какъв ще бъде резултата Dziękuję bardzo. Благодаря ви. Нали мога да се изкажа на френски, ако това е възможно? Euh, euh, euh, Първо искам да благодаря на организаторите на това заседание за възможността, която ни дадоха да проведем този диалог. Е, в известен смисъл, е, въпреки, е, че тук участвам в лично качество, аз представлявам в по-общ план предприятията, които се намират в долната част на веригата и бяха предмет на голяма част от коментарите в тази зала. И в този смисъл е полезно да се развива дискусията. В крайна сметка, ние в Европа разполагаме с, един, с една изключителна съкровищница от храни и продоволствени стоки. Имаме едно огромно богатство от производства и традиции, местни, и регионални. И имаме специалитети, и имаме много фино понякога сегментиране в доста подотрасли на производството. И това, което констатираме в нашите магазини, а и в други, е, че все повече потребителите е, се нуждаят и търсят продукти, които носят някакво послание, които са произведени на място и в които е вложен честен труд. И за това е особено важно да работим съвместно, за да знаем чрез какви механизми можем да увеличим добавената стойност в продоволствената верига. Някой говори за виното. Вие знаете, че стратегията за виното се определя от онези, които функционират по-добре и които излизат от кризата по-сухи от другите. Това първо. Вторият въпрос, който ни се струва много важен, Замеделските продукти не могат да бъдат управлявани както всякакъв друг вид продукт, на който и да е пазар пазар. Защо? Защото тук е много по-трудно да се предприемат мерки е, за приспособяване за голяма част от е, замеделското производство, в частност е, за скотовътството. Много от отраслите на скотовътството в момента са в криза. Когато а, имате а, 10 милиона глави добитък и не можете да оползотворите инвестициите, които са направени, вие не можете лесно да се прехвърлите в друга сфера. Следователно, каквото и да правим, длъжни сме да отчитаме спецификата на земеделското производство, което зависи от цените на световните пазари, от промените в климата. Ние не смятаме, че е лесно могат да се повлияят цените, но смятаме, че можем съвместно да изградим капацитет за добро управление на а, нашите продукти, а, като следим а, предлагането. Защото има разминаване между търсене и предлагане. Когато цената на зърните храни расте, защото няма добра реколта или а, когато цената на а, млякото расте, всички са недоволни. А, недоволни са най-вече потребителите. Когато пък цените са ниски, тогава са недоволни производителите. Значи трябва да има някакво минимално регулиране на пазарите. А, реформата на общата селско-стопанска политика може би беше прекалена и не позволи създаването на механизъм в този смисъл за уравновесяване на разликата между търсене и предлагане. Не създаде баланс балансиращ механизъм между тези две страни на економическия процес. И третия елемент, който ми се струва полезен, е свързан с това как да се отчитат както спецификите на земеделските стопанства, така и потребностите на е, структури като нашите. Е, понякога е, големите е, на пазара изглеждат монолитно стоящи и съществуващи, но понякога те са колоси върху глинени крака, а малките производители са по-повратливи и по-приспособими. Ако погледнем структурата на стопанствата в Европа, Карфур работи в 6 страни на Европейския съюз и имаме поглед върху селското стопанство. Значи, смятам, че не може да се живее в контекст на голяма задлъжнялост. Днес сме свидетели на извънредно тежко положение е, на част от производителите и на част от е, е, преработвателните предприятия и на супермаркетите, където има голяма задлъжнялост и нищо не се прави за разплащане на тези задължения не сме анализирали достатъчно рисковете. Трябва да ги анализираме и да ги намалим дали чрез застраховане или чрез други методи, е, по-добре е рисковете е, да се предотвратяват и предугаждат, отколкото след това да се борим с е, техните последици. И мисля, че по този начин ще откликнем и на голяма част от опасенията и страховете на замеделците. За мен е удоволствие да бъда тук, господин председател, за първ път. Имаше няколко въпроса, които попадат в моята сфера на действие, пазари на фьючерси и деривативи. Дали е, е, фьючерсите и са решение за управление на риска за дребните стопани или за крупните? Крупните фермери използват фьючерси, малките, дребните фермери всъщност агрегират обемите е, при условие, че имат избор да е, продадат с един договор, е, предварителен договор. На практика това е един договор фьючерси, но някакси е пригоден към дребен стопанин. За някои фермери обаче не е възможно още да ползват фьючерси. Те не могат да седат и да си мислят е, за е, Например, добър пример е с млякото. Ние в Швеция имаме една крупна е, млекопреработваща фирма, много модерна, преди няколко години е създадена, много ефективна. Цялото мляко се събира в един контейнер и резултатът е висок, високо качество на млякото. Това, което фран, французи и италианци е, са правили с, е, направиха с е, е виното. Е, наистина един дребен е, фермер, производител на, на, на е, е, вино, не би използвал фьючерси за производство на стандартните, ясните шардоне или други сортове. Но друг въпрос е въпросът с кризите. Какво правим, за да намерим решение на този проблем? Мисля, че задачата ни е да излезем с някакви препоръки и някаква политика, която да дава препоръки, но това а, изисква време. Тези препоръки, за да бъдат изпълнени и да а, имат ефект, а, за това е нужно време. Пазара на фьючерси. А, тези пазари са не само а, вид гаранция за прехвърляне на риска от фермера върху някой друг. А, този риск е, генерира енергията. Той може, е, като енергията може да се трансформира, да се придвижи, но е, тя не се губи, тази енергия, тя, тя оставя при е, фермера. Става дума за разкриване на цени, както за моментния пазар, така и за е, пазара в бъдеще предоставя място за хеджиране, понякога и за продаване на излишъци. В е, пазара на фьючерси в Европа за млечни продукти е много млад, много нов. От 2011 започна за е, млечни продукти. Все още се учим. Един е, господин от Великобритания, който вече май не е в залата, спомена Мифит 2 Това е директивата, директива, която е, е изготвена друга не в Европейския парламент, но е, и тя е, също ще се отрази върху е, въпроса. Това е от мен. Благодаря. Ако ми позволите, ще кажа, че си заслужава да погледнем европейските пазари през призмата на световните пазари. ОСП зависи все повече и повече от развитието на нещата в други части на света. Нашите отношения с другите държави се определят от международните споразумения, като ТПТИ, споразумението с Меркосур, с Нова Зеландия, с Австралия. Ако не осъзнаем този факт, ще трябва да кажем довиждане на европейския модел на селско стопанство, такъв какъвто го познаваме. Или ще имаме пълна либерализация, пълна прозрачност и необознана конкуренция, или ще се опитаме да запазим онова, което е останало от нашия европейски модел – на селско стопанство. Трети път няма. Вертикалната интеграция също е много важна за конкурентоспособността. Нашите партньори вече са направили нещо подобно. Вертикалната интеграция означава, че ще трябва да преосмислим ролята на потребителите, на посредниците, на търговците на дребно и да пренапишем някои правила – ако до тогава пазарите не са успели да внесат е, ред в системата. При нас няма такъв ред и в резултат на всичко това виждаме каква криза има. Защото сълското стопанство много зависи от е, атмосферните условия и не само. Ако не вземем предвид всичко това, ще трябва просто да променим е, и своята гледна точка. Вие сте тези, които ще ни зададете новите гледни точки. Както каза комисара Хоган, ще изчакаме резултатите от вашата работа. Уважаеми представители на специалната група. Предстои ви много работа. Трябва да постигнете важни цели. Бих искал да приканя колегите да изпратят своите въпроси към вашата група чрез секретарията. По този начин вие ще имате повече а, информация, а иначе вашия доклад ще се появи някъде през есента. Имаме достатъчно време. Мисля, че днешният разговор беше изключително полезен. Темата не е лека. Това е и нашата роля, всъщност, да се занимаваме с нелеки теми. Ако няма други въпроси или коментари, искам да благодаря на нашите гости и експерти. Благодаря за това, че дойдохте. Благодаря ви и за това, че отговорихте на нашите въпроси и ни слушахте. Благодаря на колегите, членове на комисията. Имаше голямо присъствие. Що се отнася до дневния ни ред, искам да ви представя резултатите от заседанието на координаторите. Ако няма възражения, резултатите и решенията на координаторите ще се считат за прияти. По точка разни бих е, искал да помоля колегите от, от Холандия за помощ. Доколкото разбирам, холандското председателство иска да наложи още по-високи стандарти спрямо емисиите на амоняк. Холандското председателство иска да създаде още по-строги правила. Следващото ни заседание ще бъде на 24 май. Е, госпожа Агилера иска думата. Да, на заседанието на координаторите Мисля, че не сме стигали до съгласие относно въпроса с искане за устен отговор. Може би не съм разбрала. Може би само аз не съм разбрал. Тогава вината е у мен. Но като гледам сега текста, мисля, че въпроса беше малко по-различен. Ние не сме говорили за конкретната формулировка, що се отнася до дебата в пленарна зала. Председателя, малко се разсеях. Бихте ли повторили? Да, в протоколите от заседанието, що се отнася до вътрешния пазар и нетарифните бариери, се казва, че, че има конкретен въпрос. Но не ставаше дума за пленарна зала. Сега в протокола се пише, че това е конкретен резултат от е, заседанието на координаторите. Затова искам да поясня. Това ли ще е въпроса? И координаторите застават ли за това решение? Председателя. Споменах, че ще има въпрос с искане за устен отговор. Това е мое предложение за включване на такъв въпрос. Ако искате да говорим по този въпрос, няма проблем. Можем да го направим. Госпожи и господа, разбирам, че можем да закрием заседанието. Господин Войчеховски кани всички на ресторанта на третия етаж в 6.15. Тук на третия етаж. Други коментари има ли? Няма. Други въпроси няма. Следващото заседание е на 24 май ще има още едно заседание, посветено на пазарите на мляко и млечни продукти. Въобще имаме доста работа. Благодаря на всички. Заседанието приключи.